ще бъде днес около 11.30. Следващата точка в дневния ред са изявления на комисията за железопътния отрасъл, включително Европейската система за сигнализация. Това е много актуална тема предвид на последното происшествие в близост до Брюксел преди няколко дни – много сериозна катастрофа. Ние искаме да изразим а, а, своята солидарност, съпричастност а, към семействата на пострадалите. Ще изчакаме комисаря господин Калас да вземе мястото си. В Корония миналата седмица обсъждахме този въпрос. Господин комисар, ние току-що приключихме много задълбочен и интересен дебат по политиката за рибарство. Сега можем да преминем по-нататък и да разгледаме теми, които имат общо с разискването и по-рано. Давам думата на комисаря за изявление на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря много за уводните думи, уважаеми депутати. Катастрофата в Буизинген през, е, в понеделник бе шокираща. Доколкото разбирам, има ред повдигнати технически и политически проблеми след е, тази трагедия. Ние, разбира се, първо искаме да помислим и за близките на жертвите от тази трагедия. Много е трудно да намерим думи понякога в такива случаи, дори е по-добре да се помълчи. В момента се провежда техническо разследване в е, рамките на изискванията на Европейската директива за техническа безопасност. Белгийските власти провеждат е, разследването. То ще бъде независимо от е, съдебното разследване. Като целта на техническото разследване не е да се определя вината, а да се види причината и начина да се подобри безопасността на железниците. Белгийските власти е, се обърнаха към Европейската агенция по железопътен транспорт за помощ и те работят съвместно още непосредствено след инцидента. Причините за този инцидент още не са изяснени и затова е твърде рано да се вадят заключения. Аз разбира се мога да изясня някои въпроси, които бяха повдигнати след трагедията и да ви представя моето мнение. много често, когато се случат подобни злоболуки, Веднага започва да се правят коментари за връзката между тези злополуки и европейското законодателство. Искам да бъда много ясен по въпроса за отварянето на пазара. Пазара е отворен за товарни преводи, превози. Така че управлението на инфраструктурата да бъде независимо Въвеждат се много сериозни критерии за безопасност, като ние е, настояваме да се спазват е, общите изисквания. Европейската агенция за железопътен транспорт регулярно на, наблюдава ситуацията и съответно въвежда съответни критерии. Тези критерии показват, че отварянето на сектора за конкуренцията – по никой начин не въздейства отрицателно на безопасността на ЖП линиите. Откриването на пазара е, по никакъв е, начин не следва да се използва като претекст за отклоняване на, за изследването на реалните причини за катастрофата. Повече от 20 национални системи се използват в Европа днес за осигуряване на безопасността на влаковете. Те са разработени на национално ниво, включват е, и компонент за коловозите, и релсите, и компоненти за самите влакове. Има датчици, които отчитат различни нива на опасност – има изискване влаковете да са екипирани със съответните системи. И има различни национални системи за автоматична защита на влаковете. Различни са и разпоредбите за оборудването на локомотивите и вагонните композиции. Тази разнобой в националните системи представлява сериозен проблем за международните влакове, защото понякога се налага да се сменят локомотиви, тъй като системите са различни. Понякога в една страна има и няколко различни системи. Талис е оборудван с 7 различни национални системи в различните страни. По тази причина, се разработва е, унифицирана европейска система за основните международни линии. Е, тя се нарича RDS. Що се отнася до тази система, ERTMS, е извинете, Процесът на нейното въвеждане е доста дълъг и скъп. В някои страни тя е е въведено, но само за част от е, локомотивите и вагонния състав. Общо в целия Европейски съюз са необходимо около 20 е, години, за да бъде тя въведена. Ред проекти бяха проведени между 2000 и 2005 година за въвеждането на тази система. В момента 10 страни имат въведени елементи от тази система. В Белгия линиите Ахен и Лиеш са оборудвани, а също и международните влакове. Въпросната система ERTMS е създадена с цел да се постигне интеробилност, за да могат локомотивите да пресичат безпрепятствено граници – а също и да се да, създава засилена безопасност. Но, тъй като е необходимо много дълго време да бъдат инсталирани тези системи, продължават да се прилагат и националните системи за безопасност. Трети страни, например Тайван, също са избрали въпросната система ERTMS за интероперабилност на своите влакове. Тя се смята за най-добрата система в момента на пазара. Бяха зададени няколко въпроса за сравняване на картината в различните страни членки. Много е трудно обаче да се класират страните членки и да се правят сравнения. Всичко зависи от това какви критерии ще бъдат избрани, какъв ще е периода, в който се прави анализа и така нататък. Също така, общите данни показват, че Белгия е, статистиката е средна, тя не изостава много от европейския средна ни статистика за оборудване на ЖП линиите с системи за автоматично осигуряване на спиране. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи. Първо, от името на НП, господин Матио Грош, две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за вашите обяснения. На фона на тази катастрофа наистина би трябвало да проявим е, респект към жертвите. Е, ето защо не е наша задача сега да правим заключения е, конкретно и да теглим изводи конкретно от тази катастрофа, просто от уважение към, към жертвите и понеже не е приключило разследването. Но наистина би трябвало трябвало е, това да ни наведе на мисълта за е, това, че сигурността си остава национална сигурност, е, национален приоритет и че ние на европейско равнище и комисията и парламента винаги сме съжалявали, че интер, е, е, съвместимостта на европейско равнище е, между отделните системи все още не е наш основен, не е наш приоритет. Наистина би трябвало да излезем с нови предложения, но преди това трябва да видим какво може да се направи и в законодателно, и в техническо отношение техниката в началото на 90-те години техниката е, се състоеше в това, че Белгия е един вид преход между европейс... Е, е, между е, европейските системи и белгийската е, това хармонизиране обаче не успя. За в бъдеще би трябвало да е, се съсочи върху следното. Да въведем хармонизация на системите все още не е, не е, е приоритет. Е, трябва ни високо квалифициран персонал. Второ, трябват ни е, наистина е, много обвързващи планове за, пре, е, е за е, модернизация на, на железопътните и управление на железопътните е, линии и мрежи в държавите членки, за което трябва да се информираме редовно. И трето, е, е, би трябвало да, е, пътниците да бъдат информирани дали е, линиите, които те ползват, са достатъчно гаранти, гарантирани от гледна точка на сигурността, т.е. винаги трябва да имат достатъчно информация и материал в бъдеще и ние трябва да се постараем това да бъде на разположение на пасажирите. Сега от името на групата на социалистите за две минути господин Елкадрауи. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. От името на групата на социалистите и демократите искам да изразя дълбоките ни съболезнования към семействата на загиналите по време на катастрофата в Бойзингер. Разбира се, трябва да изчакаме резултатите от разследването, за да можем да правим изводи но следва да разгледаме въпроса за безопасността на железопътния транспорт в Европа. Както казахте самия вие, господин комисар, хората трябва да поемат своята отговорност. Изглежда, те искат да прехвърлят вината на европейско ниво. Днес в 2010 едва Шепа локомотиви в Европа са оборудвани с автоматични системи за спиране. Мисля, че разработването на единна система, която да замени сега съществуващите 20, следва да бъде доразвита, въпреки че има технически трудности, които трябва да отчитаме. Това означава, че много страни трябва да се договорят за стандарт, който ще се отрази на бюджета. Както беше основателно посочено, никоя страна не е била спирана да разработва собствена система или пък да раз... използва системата Ертемис. И така, по какъв начин можем да подобрим безопасността на железопътния транспорт? Трябва да доразвием системата Ертемис в по-голяма степен. 240 милиона бяха заделени в рамките на програмата на трансевропейските транспортни мрежи за тази цел. Надявам се, че Европейската агенция за железопътен транспорт ще провери дали нормите за безопасност са били приложени както трябва между 1994 и 2004 бе проведено проучване на безопасността на железопътния транспорт в Европейския съюз, включващо всички държави членки, където има разделение на операторите на инфраструктурата и на услугата. От тях се иска също да допринеса за подобряване на безопасността на транспорта. Мисля, че нещата не се развиват достатъчно добре в Белгия. Може би трябва да се огледа отново този въпрос. Има капацитет, трябва да има активна активни мерки за подобряване на безопасността на железниците. Благодаря сега от името на групата на либералите господин Штеркс за две минути. Благодаря. И аз от името на моята политическа група искам да изкажа най-дълбоко ги съболезнования на опечалените семейства. Надявам се, че ще успеем да постигнем някакъв напредък в нашия дебат днес. Един от въпросите е начина по който Европа подхожда към цялата железопътна система – Мога да кажа, че съм шокиран от е, изказванията, че ние не обръщаме внимание на сигурността. Аз бях докладчик е, по доклада е, за сигурността, който спомена господин Алкадави. Аз съм много горд от всичко, което сме свършили. Ние поставяме много високи стандарти за сигурност успяхме да прокараме тези системи и тези стандарти с много усилия и много време, защото в някои страни организацията не е достатъчно добра, включително и в моята. Затова призовавам комисията много сериозно да погледне на този въпрос. Ние все още нямаме достатъчно сигурност. В доклада се съдържа един параграф, който според нас си мислехме, че не е необходим за компенсации в случай на злополуки и смърт. И се надявам сега, че подобни компенсации ще могат да бъдат изплатени. Отварянето на пазарите безпокои хората, защото те считат, че това ще доведе на, до намаляване на безопасността, но аз искам да не се съглася. Не, не е такъв случай. Е, данните на Европейската агенция за железбътен транспорт не показват това. Също така трябва да обръщаме внимание и на хората. Хората, които работят в е, ЖП системата, локомотивните водачи и така нататък. Трябва да мислим и за тях, да мислим за тяхното образование, обучение, за цялата корпоративна култура – която да поставя съображенията за сигурност на първо място. В края на кращата железопътният транспорт е един от най-безопасните. Благодаря. Сега от името на Зелените за две минути госпожа Дюран. Господин комисар, трагичната злополука миналата седмица Всъщност е, това е един от най- най-тежките транспортни злополуки е, от много години е повод за сериозни притеснения и в Белгия, и в Транспортното министерство на Белгия. Трябва да помислим за всички колеги, особено на нашата колега госпожа Кандиаго, която загина в е, тази злополука. Аз е, е, смятам, че трябва да избегнем да правим заключение сега, защото разследването все още тече, но наистина жалко е, че в Белгия беше нужно толкова дълго време, за да въведат е, система за автоматична е, сигнализация и е, е, за действие на спирачните системи в Белгия не е, не е достатъчно да се е, цитират само бюджетни съображения за липсата на, на е, е, съвместимост между системите, железопътните системи за сигнализация в Европа. Сега имаме възможност да инвестираме в системи за безопасност, система за безопасност, която да бъде взаимосъвместима съвместима. Нещата се променят, е, условията за безопасност ще се подобряват. Е, разбира се, е, задължително и след 5-10 години сигурно ще, много ще е постигнато в областта на безопасността по железните пътища. Искам да спомена няколко предложения. Както знаете, господин комисар, в момента обсъждаме трансевропейската мрежа Не беше. И е, което ще бъде начин да се подобри безопасността в е, всички европейски държави. Е, би трябвало да свържем сроковете с финансовия ресурс, така че всички държави по едно и също време да бъдат е, включени в тази система и то да не чакаме твърде дълго за това новите оператори на, е, в, в, е, би трябвало да въведат е, промени, първо да въведат автоматичните системи за сигнализация и да се урежат своите е, локомотиви с съответните комуникационни системи в международните ЖП линии. В международен план трябва да се положи общо усилие за безопасност, като работим за типово одобрение. Благодаря, времето ви изтече случая сега давам думата на господин Епинг на минута. Разследването на причините за железопътната катастрофа в Бейзингер все още не е приключило, но има едно нещо, което е ясно. Ако се случи катастрофа в Обединеното кралство, хората винят приватизацията на железопътната система за това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 нуждите за подобряване на инфраструктурата. Профсъюзите в Белгия са много силни, железниците се управляват от социалисти и управлението е лошо. Ораторът е прекъсан над от председателя господин Ана за минута и половина. Господин председател, благодаря. През ноември господин Симпсън се изказа тук, в смисъл, че макар, че общностната ЖП система е много безопасна, благодарение на либерализирането на пазара е постигнат прогрес. И аз бях смаян от тези думи, защото ето сега при настоящата злополука започваме да си задаваме въпроси има загуба на живот, има психологически вреди. Сега е време отново да мислим за безопасността на ЖП линиите. Трябва да се направи нещо за цялата европейска мрежа. Тези проблеми идват от разделянето на инфраструктурата от управлението на самите железници. Според нас това бе наложено от комисията, за да се засили конкурентността, но е напълно противоречиво на здравия разум. В момента се гонят най-високи печалби и се дават жертви в посока на безопасността на нас ни е необходима напълно различна политика за железопътния транспорт в Европа. Ако има по-малко работности, по-малко поддръжка, по-малко обучение и в бъдеще ще изказваме съболезнования на семействата на жертвите и ще обсъждаме злополуки. Така че не трябва да мислим само за конкуренцията. Вече не бива да пренебрегваме нашите отговорности. И що се отнася до мен, председателя прекъсва оратора. Съжалявам, господин Ена. При... Сега господин Филип Клас. От името на независимите. Минута и половина. Благодаря. Да се говори само за е, е натиска от такса в Белгия е само един от въпросите. Ако видим е, е, количество данъци, които плащат е, фламандските нагоплаци, те не виждат особена полза от данъците, които плащат. Наистина, администрацията е ужасно устаряла, става дума за огромни закъснения, е, за натъпкани е, вагони по време на е, пиковите часове. Е, наистина, една неефективна железопътна система в Белгия и типично за белгийската политика е, че никой не отговаря. Когато нещо се случи, никой не знае кой отговаря. Сега тук е, се сблъскват два влака е, е, и всеки преди години смяташе, че когато се случи предишен такъв инцидент, че системата ще се подобри значително. Но нищо такова подобно не се случи. Когато говорим за европейска система, в Белгия се правят нововведения, но те са твърде малко малко и твърде закъснели. Трябват инвестиции, за да може сегашната система да се, сегашните системи да бъдат е, по-съвместими една с друга. Когато говорим за ефективна съвместимост, наистина е, това може да стане само когато преминем към една обща европейска система. Защото ако вземем времето, е, което се пътува между Париж и Амстердам, трябва да се, един талис трябва да превключи през няколко системи за безопасност. Благодаря. С това приключваме с списъка изказващи се от името на парламентарните групи. Сега минаваме към отделните, е, индивидуалните изказващи се. Първа ще е господин Кун за две минути. Благодаря, господин. Благодаря, господа колеги. Наистина тук в Брюксел бяхме свидетели на този ужасен инцидент. Е, всичко това много дълбоко ни трогна. Нашите мисли са с семействата и приятелите и близките на, на жертвите. Е, при такива случаи човек веднага търси виновните. Европейския съюз, комисията е, веднага обърнахме към вниманието си към директива 2004. От друга страна обаче стои големия въпрос дали трябва да се засилят споразуменията за сигурност, за да избегнем бъдещи злополуки от този вид Големия въпрос е дали можех е, да бъдат избегнати подобни катастрофи. Е, човешка грешка винаги е, е, е, е елемент, както и технически срив, както и техническа грешка. Всичко това е комплексно, игра, има комплексен характер. От тук е, и въпросът за отговорността, държавна или индивидуална. Държавните железници трябва наистина да проверят дали сегашните им е, условия за сигурност е, се спазват би трябвало да извлечем съответната полука от това положение от, Герман... от не, гледна точка на Германия. Трябва да кажа, че наистина много от е, тази директива ние се опитваме да прилагаме комплексно и когато става дума за човешка грешка, би трябвало да е, се помисли и за техническата система, защото за една минута, когато не може да бъде задействана спирачната система, това коства живота на, на стотици хора, може да действа. Такива системи за автоматично, за автоматично спиране би трябвало да бъдат въведени в нашите железопътни системи. И това ще повлияе на сигурността в бъдеще. Ние в Транспортната комисия ще мислим по тези въпроси и е, ще направим съответните е, анализи и това, което е, трябва като предложение, ще го направим също. Благодаря. Господин председател, железопътната катастрофа в Хале има 18 жертви, повече от 170 ранени. Още не са известни причините. Следствието тече и трябва да се задам въпроси за оценка на сигурността на железопътните системи в Европейския съюз и в държавите членки. Защото трябва да се направи оценка на състоянието на сигурността, връзките между системите и тяхната ефективност. За да станат по-сигурни тези железопътни системи, трябва да се разбира в по-широк смисъл. Трябва да се види какви са условията на труд на, на на железничарите, защото това е най-добрата гаранция за сигурността. Е, и трябва да има глобален подход към тази сигурност, още повече, че има либерализация на железопътния транспорт. Това е ясно. Е, трябва без никакво табу е, да има оценка на приватизацията, кой се възползва от освобождаването от задължението за обществена услуга и кой се възползва от това. Защото при положение, че от либерализацията във всяка държава членка, сигнализацията стана реален проблем и трябва да има по-голяма оценка на обществените услуги. Социалистическата партия, на която принадлежа, иска е, защита и е, е, развитие на обществените услуги. Това е в рамките на директива за услугите по принцип, за да има стабилни цели, финансиране, което да бъде адекватно, за да има принцип на универсалност и равен достъп на всички а, а, минута и половина. А, а, ужасната авто, железопътна катастрофа. Благодаря ви. Да, само секунда. Искам да задам въпроса на... Бихте ли приели е, въпрос, госпожо Тарабела? Госпожо Тарабела, е, бихте ли прияла въпрос? Да, заповядайте в такъв случай, задайте го. А, а, а, бл благодаря. Искам да задам въпрос до господин Тарабела. Той не би трябвало да игнорира факта, че белгийските е, железници е, са е, само част от железопътната мрежа на Европа. Така че, е, когато говори за либерализация, би трябвало да е, има предвид най-вече собствената е, система или системата на своята страна или на конкретна страна, защото либерализация има вече на други места. Господин Тарабела има думата. Искам да отговоря на господин Плинклия, че тук не става въпрос за избори. Имаше катастрофа, където има жертви, имаше и други катастрофи в миналото. Нормално се зададем въпроси за причините, следствието тече, но не трябва да забравяме едно – човешкия фактор. И при всяка либерализация, която вие защитавате, аз съвсем не защитавам, особено при обществените услуги, човешкия фактор, който е пренебрегнат. Има страхотен натиск върху персонала, който работи безкрайно трайно И също става все по-дълго работното време, е, без достатъчно време за почивка, а когато си машинист, е, тогава е, въпросът засяга сигурността на пътниците, така че е нормално да се види какви са смените. Какви са смените, на които работят работниците? Uh, Катастрофата към Прихал беше трагедия за самите жертви, техните колеги и техните приятели. Целта сега е да извлечем полуките, за да избегнем следващи катастрофи. Явно трябва да се направи всичко възможно, за, за, за да може а, системите да бъдат безопасни за хората. Тук а, а, английските тори се, се нахвърлят върху белгийските синдикати. Техната те не искат да разберат, че либерализацията и приватизацията нанесаха огромни щети а, и а, в никакъв случай не доведаха до безопасност. Има много натиск върху тази общност, много стачки това е един от най-страшните инциденти в е, Белгия е, след години. Последната катастро... голяма катастрофа беше през 2001 година и след това бяха внесени известни подобрения. Въпреки това обаче е, бългийските железничари са под голям натиск, което означава по-малко безопасност, по-малко сигурност. Така че а, либерализацията и приватизацията всъщност подлагат на опасност и в никакъв случай не насят безопасност в транспорта. Е, трябва да има демократичен контрол, трябва да се направят и необходимите инвестиции е, в този отрасъл. Господин Бах. Благодаря, господин председател. От моя страна също ще е, изкажа съболезнования на е, засегнатите семейства, но тези семейства няма да бъдат утешени, ако ние продължаваме да повтаряме, че е, железниците са е, все още е, най-сигурният е, транспорт. Как се стигна до въпросната катастрофа. Техническите експерти и съдилищата ще трябва да се произнесат. За нас във всеки случай е важно да разберем какво не е направено до този момент, какво е направено неправилно, за да можем да поправим нещата. Защото наистина жертвите, колкото и да са на брой, болят една част от безопасността на железопътния транспорт е, от години вече се пренебрегва. Необходима е техническа хармонизация, която е, отдавна вече е на дневен ред. Още през 90-те години, както каза и господин Калас, е, а конкуренцията би трябвало да се развива на основата на техническата безопасност така че железниците също трябва да участват в разработването на една е, единна система, която се основава на по-висока сигурност и безопасност. Държавите членки носят отговорност за тази безопасност и би трябвало да изградят съответните структури в предприятията, които обслужват е, железопътния транспорт. Е, необходима е и съответната директива, която да се прилага на практика. Отдавна чакаме е, създаването на една единна европейска система. Непрекъснато обаче растат експлоатационните разходи. средствата трябва да бъдат на лице и да бъдат увеличени, така че да се осъществи модернизация. Благодаря ви. Госпожа за една минута. Благодаря. Железопътният транспорт се смята за по-сигурен, по-бърз и по-незамърсяващ от шосения транспорт. Въпреки това, обаче от 2007 година насам, повече от 2600 човека загинаха в автомобилни катастрофи. А миналата година имаше повече катастрофи с товарни и пътнически влакове. Това последната катастрофа в Белгия ни напомня необходимостта от сигурност на ЖП транспорта. Но финансовата криза още повече задълбочи затрудненията, както на те тези, които ръководят, така и тези, които експлуатират е, ЖП транспорта. Е, мисля, че недостатъчните финансови средства е, за приложение на реформите причиняват катастрофи, много железничари губят работа и настоявам държавите членки и комисията да вземат необходимите мерки, за да подновят структурата на ЖП транспорта, за да бъде ефективен и сигурен железопътния транспорт, да се даде приоритет на инвестициите за сигурност на ЖП транспорта и на трето място да се развият нови инфраструктури за ЖП транспорта и е, Господин Канчан има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Железопътните катастрофи е, в е, Белгия и наскоро в Италия поставят въпроса за е, системата на безопасност. Очевидно тя е много несъвършена. През 2001 година бе разработена една система за контрол на безопасността е, е РТМС, но тази система бе възприета и приложена на практика от много малко държави членки на Европейския съюз. Естествено, че липсата на достатъчна степен на безопасност създава огромни трудности Необходим е модерен автопарк, необходима е нова инфраструктура, която да отговаря на е, изискванията за сигурност. Ние също трябва да изпълним нашата задача е, с оглед на системите ERTMS. Така че е, на първо време би трябвало да подложим на много щателна техническа експертиза и проверка всички влакове, всички влакови композиции и е, цялата инста, инсталация трябва освен това е, да се провери и съвместимостта на системите в рамките на единния пазар. Е, безопасността и е, проверката на е, системите за безопасност са в основата на всичко това, което би трябвало да предприемем. Компетенциите на централните агенции също би трябвало да бъдат е, разширени. Госпожа. Е... Благодаря ви, господин председател. След е, железопътната катастрофа, случила се близо до Брюксел и която засегнаха повечето от колеги. Се обръщаме отново към проблема, свързан с безопасността на лежезопътната мрежа. Фирмите, които управляват, са отговорни за катастрофата. Ако в случая става дума за човешка грешка, естествено трябва да изчакаме резултатите от разследването, но в случая влака не е разполагал с система за автоматично спиране. Какво очака Европейския съюз за да е, задължи всички е, мрежи да бъдат сложени с подобни спирачки? Благодаря ви, господин председател. Бих искал първо да изразя съболезнованията си на семействата на жертвите в катастрофата. Бих искал да, да спомена нещо, което до сега не бе е, споменато. Тук обсъждаме един много важен проблем. Аз имам и собствено мнение по, по този въпрос. Аз смятам, че един либерализиран пазар функционира по-добре, отколкото една област, която е под държавен контрол единствено. Но каква е ние в момента не, не говориме за структурата на самото предприятие, а за естеството на пазара пазар, на който примерно има монопол на една единствена фирма или предприятие, защото много често има най-различни системи. В някои, например, европейски държави членки съществуват е, няколко системи на сигурност и различни стандарти, докато е, в други е, дадено предприятие или дадена компания упражнява монопол. А поня, поня, понякога просто не се е, прилагат други стандарти или не се закупуват съответни съоръжения, за да се попречи на други оператори да навлезат на пазара. Струва ми се, че са необходими структурни фондове за новите държави членки, където на практика няма средства за е, железопътните мрежи. А, за, за, да бъдем. За, необходимо е от тези средства да бъдат отпуснати, за да бъдем на едно и също равнище. Вярно е, че някои страни е, искат да се запази статуквото, не искат е, конкуренция от други страни или от други оператори. Но това всичко е в ущърп на безопасността и сигурността. Господин е Благодаря, ви Благодаря ви. Драматичните събития в последно време ни налагат да проведем много прецизни проучвания. Много хора загубиха живота си, е, други с, с тежки наранявания. Ние дължим това е, на жертвите, на е, пострадалите и на техните семейства. Не искам да кажа, че Европейският съюз е виновен за това, че автоматичната сигнална инсталация не е включена и не действа в е, Белгия, но би трябвало да предприемем необходимите стъпки не само за да е, се проучи е, степента на безопасност на ЖП мрежата, но и какви са задълженията и доколко железопътните компании изпълняват своите задължения до 2010 е, година и как е, ще подходим към въпроса след това. Една голяма част от предприятията очевидно не разполагат с необходимата безопасна техника. 800 е, километра е, в рамките на Европа са снабдени с такива автоматични сигнални устройства, но това съвсем не е достатъчно. Необходима е сигнална инсталация, която а, действа надежно в цялата железопътна мрежа на Европа. Така че а, не би трябвало да прехвърляме отговорността единствено върху ЖП компаниите, а би трябвало да направим и своята част от а, тази а, нелека задача. На всяка цена трябва да се проведе едно независимо изследване, така че да се покаже и политическа воля за установяване на точните факти и за по-нататъчни действия. Благодаря ви. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Процедурата Catch DI. Първият оратор. Господин председател, господин комисар, това ужасно събитие, е, тази ужасна катастрофа е, се случи точно тук, близо до нас, <clears throat> в Белгия се сблъскаха две влакови композиции, пътнически композиции. Това няма нищо общо с либерализацията става дума за това, защо няма инсталирана една по-сигурна, по-надежна система за безопасност, за сигнализиране на национално равнище би трябвало да се изградят именно и инфраструктурата, и цялата система за безопасност. И въпросът опира до това, защо от 20 години в Белгия никой не е инвестирал в една по-сигурна система, защо не е осъвременена цялата инфраструктура, най-вече техниката за безопасност. Е, не се случва за първи път едно такова е, ужасно нещастие и за това е, трябва да пледираме и към местните власти тук в Белгия. Иска ли някой да се изкаже по е, спонтанните изказвания? Не. Никой не иска думата. В е, такъв случай ще чуем господин Калас от името на комисията. Благодаря ви много, господин председател. Естествено, че е, тази дискусия по инициатива, която става след трагичната катастрофа в Белгия, е, ще бъде част от нашата обща дискусия по е, сигурността на железопътния транспорт и развитието на транспорта в Европа. Комисията разработва бяла книга по бъдещето на транспорта, където въпросите на сигурността на всички видове транспорт се разглежда най-задълбочено. Естествено, че сигурността на железопътния транспорт също се разглежда, въпреки че години наред той се разглеждаше като най-сигурния. Важно е въпроса да се е, е, разисква е, и по така наречения първи пакет по ЖП транспорта, който беше преработен. Е, искам да направя няколко фактически забележки. Е, системата за управление на ЖП транспорта е, беше проектиран с намерение да има интер операбилност на железопътните системи, да могат да се свързват помежду си тези железопътни системи. Е, това е, се смяташе като гаранция за сигурност, но е, за сега държавите членки отговарят за сигурността на своите собствени железопътни системи. Е, когато се е, обсъжда връзката между националните железопътни системи, ще се обсъди сигурността. Това е свързано с е, управлението на железопътната система, е, защото до 2020 година ще има 20 000 км железопътни линии в, Европе... в Европейския съюз, включително и в Белгия инвестициите в железопътния транспорт са значителни и 85% от средствата са предвидени за подобрение на качеството на железопътния транспорт, включително за РТМС и така нататък. В в, трябва, в, в, в, при условия на криза трябва все пак да се намират средства като не забравяме, че човешкият фактор си остава много важен и ако говорим за стар, за някакъв, за, за сигурност, трябва да се сложи край на нещо, което е от 19 век. Никога не може да има 100% системи, при които да се избягва напълно е, човешката грешка, винаги остава възможност за човешка грешка и за човешка отговорност. Искам да отправя още една забележка във връзка с либерализацията и обществените услуги. Това са две различни неща. Никой не може да спре държава да предоставя добре обществени услуги, включително и в рамката на либерализацията. Това е включено, от, това се предвижда по европейските закони, предвижда се от държавите членки и либерализацията не изключва добри обществени услуги. Благодаря ви, казва председателя. А, а, искам а, гласуването започва точно след 5 минути.